Е, спецификата на самия риболов. Като се вземат предвид, разбира се, екологическите последици, но и социалните последици. Приключихме с дебата по този въпрос. Доклада ще бъде гласуван утре след 11.30. А сега минаваме към следващата точка съвместен дебат относно медицинските препарати. Добре е дошъл на комисара Дали. И сега давам думата на господин Феллер за няколко минути. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, господин комисар, най-после на пленарно заседание ще се займем с законодателството, което урежда информацията за медицинските продукти. Някои хора наричат е, това най-противоречивата част, най-оспорваната част от медицинския пакет. Никога не съм вярвал, че заедно ще започнем това обсъждане в пленарна зала с такова единство. Смятам, че това се дължи на докладчиците в Сянка, които работиха много градивно и показаха готовност за постигане на компромис. Именно и поради това успяхме да постигнем такава широка подкрепа за това предложение в пленарна зала. А, също толкова важно е, че наистина успяхме да разберем, че трябва да вървим в една посока тук в парламента, за да има по-добра и по-достъпна информация за медицинските препарати в Европа. Никой от нас не иска да имаме реклама или скрита реклама на медицински препарати на второ място са важни пациентите. Е, трябва да има надлежен контрол и съответните одобрения от страна на компетентните органи. Следва да постигнем съгласие по този въпрос и затова решихме, че е необходимо да се пренапише предложението на комисията в някои части. Бих искал да привлека вниманието ви на пет точки. Първата точка е промяната в насоката на този законодателен акт. Компаниите вече нямат право да разпространяват информация. По-старо скоро става дума за това, че пациентите трябва да имат достъп до информация. Това е много важно. Дружествата са задължени да предоставят информация на пациентите. На второ място място направихме преглед на различните изключения от редбата, и смятаме, че не бива да има такива пропуски по отношение на рекламата. На трето място информацията от фармацевтичните компании трябва да бъде подложена на надзор защото в някакъв момент по веригата е необходимо да има такива мерки за контрол. На четвърто място цялата информация, предоставена от фармацевтичните компании, а, трябва да е информация, която е необходима на пациентите. Не трябва да се получава информация от фармацевтични компании за медицински средства, без те да са потърсени от пациента, т.е. да не бъдат те налагани чрез средствата за информация. И на последно място, дружествата не трябва да са а, последната инстанция в веригата. Всеки трябва да поеме своите отговорности. И информацията, която лекарите предоставят на пациентите, е, за нея е предвидено изключение от уредбата. Например, един лекар в Швеция няма да може да предоставя някаква рекламна информация на пациент в Англия, освен ако не бъдат предвидени съответните изключения от това правило. Английският език не е официалният език в Швеция, например. Бих искал да привлека вниманието на представителите на съвета, те не са тук днес, но следва да обърнат внимание на нашата аргументация. Не сме получили достатъчно подробна информация от съвета. Е, желахме да получим повече информация, но тук в парламента постигнахме съгласие, почти единодушие дори и сме убедени, че с полагането на допълнителни усилия ще можем да постигнем такова съгласие и с съвета. Не бихме желали а, е, всичко да стигне само до економии. Не смятаме, че трябва да се говори за економ... економии за сметка на информацията необходима на пациентите. Нека работим съвместно, за да могат пациентите в Европа да получат по-добра информация. Благодаря, господин Фелнер. Сега давам думата на комисаря Дали. Благодаря, господин председател, дами и господа депутати. По време на изслушването ми аз казах, че информацията за пациентите е от основно значение за мен. Пациентите се интересуват от собственото си здраве, разбира се, но до ден днешен информацията, която се предоставя в Европа е много разнообразна и би, не бих казала, че достъпа е справедлив. Всичко зависи от страната, езиците и дори социалната прослойка. И това ни в никакъв случай не води до устойчиво развитие в този отрасъл. Коми, комисията приветства вашия докладчик, господин Пелнер и, и е, парламента за това, че предприеха инициативата за този доклад. Аз също така подчертах по време на изслушването, че трябва този проблем да се реши в името на интересите на пациента. Ние трябва да се запитаме каква информация, от каква информация се нуждае пациента, а не да му се дава информация, от която няма нужда или която не желая. Още веднъж приветствам, че а, така им разгледахте а, е, с а, е, много голямо сериозност този проблем и по този случай и за това комисията може да приеме много от вашите а, е, предложения на начините за разпространение на информацията, на а, съществото на информацията и така нататък. На второ място Що се отнася до публикуваната информация, аз наистина смятам, че не трябва да има сравнение в, от, между различните лекарствени препарати и с цел да се наблегне на един за сметка на друга. За това трябва да, трябва да има една много ясна рамка, в която да си сътрудничи с държавите членки, с предоставянето на информация. А, информацията също така трябва да се предоставя от а, а, производителя, но знаеме, че тук има и възможност да има известни злоупотреби. На трето място, що се отнася до каналите за предоставяне на информация, аз до голяма степен съм съгласен с вас, но нека не забравяме, че не всички хора ползват интернет и цифрови съоръжения. За това смятам, че производителите трябва да имат възможност да създават информационни материали по тяхно осмотрение, а не винаги и само по при поискване от а, пациентите. На четвърто място, що се отнася до контрола на информацията, аз съм съм съгласен с това, че ако няма предварително а, разрешение, което да е, е бил, да е предшествало производството, трябва в, да има по последствие възможност за контрол. Като контрола трябва да може да бъде и експост. Някои от измененията са от касаят информация, която от други източници, а не от самите производители. всичко това ще се впише в а, един общ дневен ред, свързан по принцип с информирането на пациентите на, на комисията. Знаете, работи и вече взе известни мерки свързани с достъпността на етикетите и начина по който са, е изписано съдържанието. Оценката на въздействието трябва да бъде. Знам, че вече има много портали, много данни бази, но това, което ни липсва е известно ам, координиране между различните източници на а, информация и а, да, да, да се създаде такъв а, линк по силата на а, директивата за фармакодителност. Това обаче не може да стане в рамките на предложението, което днеска а, ни е представено. Нашата роля е да бъдеме някак, да, да, създадеме а, връзка между различните източници на информация, между различните държави стенки, за да създадем една допълнителна добавена стоеност за потребителите. А, правото и на, потреб, на потребителите да а, а, да внасят жалби също от огромно значение и както и размера на санкциите, които се е, налагат. Още веднъж искам да благодаря на парламента и на господин Фелнер – за приноса към а, решението на този проблем, че като целта е да защитат интересите на пациентите и потребителите. Господин Кариера де Кампус, имате думата. Господин председател, скъпи колеги, господин комисар, Пациентът има правото да получава необходимата информация за лекарствените продукти, които могат да излекуват неговото заболяване. Как обаче да разграничаваме тази информация от рекламната? Е, как да гарантираме тя да бъде обективна? Има различни законови текстове, които трябва да бъдат засилени, за да се укрепи правото на гражданите на информация информация, която да бъде авторизирана и която да бъде достъпна и на неспециализираната публика, за да може да се засили отговорността. Преминава се до, към, до, към период от 120 дена за отпускане на разрешение за пускане на пазара на лекарствени продукти. А, сега целта е да гарантираме информацията за тях да бъде обективна. Искам да поздравя господин Фелнер за неговата работа и се надявам, че като предложението на нашата комисия ще бъдат прияти. Господин Бусой. Благодаря и Благодаря. Искам да поздравя докладчика и всички други, които допринесоха за съставането на това досие. Трябва да благодарим на комисаря Дали. Сега постигнахме един много по-добър резултат, който е насочен към самите пациенти. Пациентите имат правото да търсят все повече информация, свързана с тяхното здравно състояние, за да могат да вземат правилните решения. Пациентите също така търсят информация и по интернет. Това не е нещо което може да бъде контролирано лесно, но ние ще трябва да преодолем и този проблем. Не можем да кажем, че нищо няма да правим, защото е твърде сложно. Затова подкрепяме строги правила за контрол и наблюдение на вебсайтовете, на регистрираните вебсайтове, за да могат пациентите да вярват в тази информация и тя да бъде надежна а, информацията, която се предоставя, може да бъде ограничавана и да се получава информация само която е одобрена от компетентните органи. В ИМКО сме предвидели различни мерки за ограничаване на разпространението на информацията, да не се разпространяват рекламна информация съобразно принципите, които позволяват на пациентите да имат достъп до информация. Благодаря. Благодаря, казва председателя господин Босой. Сега имат думата представителите на различните групи. Господин Шнелхарт от НП. Господин председател, колеги, господин комисар. Като си помислим, че през последния мандат вече обсъждахме предложението за директива, която тогава беше отхвърлена с голямо мнозинство и преминахме към съвършенно друго становище. И съм, за, искам да кажа, че сега съм много доволен от работата на докладчика и докладчиците вся, защото изхождайки от различните становища, те наистина направиха един много а, уместен и удачен текст. Най-важното е, че ударението пада върху пациента. Отчетени са всички странични явления, какви са потребностите на пациентите. Пациент има различни начини да се информира, но лекарът е основното доверено лице, към което се обръща пациента и той е, има много решаващо влияние. Ние забранихме рекламата и информацията, която се предоставя на пациентите, се проверява от съответни компетентни органи от, и от научна гледна точка, както и от по критериите за разбираемост от страна на пациента. Намерихме и други много удачни решения. Мисля, че няма. Можем да останем доволни. Надявам се, че най-сетне съвета ще има смелостта да използва предоставената му възможност. Пациентите чакат решение от нас и мисля, че ние свършихме добра работа. Благодаря господин Шнерхат от е, името на социалистите и демократи, господин Фарня. Господин председател, господин комисар, колеги. В началото на 21 век пациентите се нуждаят от точна информация, за да са наясно с грижите, които се полагат за тях, да изберат най-доброто решение съвместно с лекарите си и да го следват както трябва. Днес пациентите искат независима информация, която да може да бъде сравнявана и да отговаря на нуждите на всички. За жалост в предложението за преразглеждане на директивата, мисля, че ние не отговаряме отговаряме на потребностите на европейските граждани. Предложенията отварят вратата за намеса или директно подаване на информация от фармацевтичните фирми, което не отговаря на реалните нужди на пациентите. Това не е в интерес нито за гражданите, нито за държавите членки. Напротив, увеличава се бюрокрацията, увеличават се разходите и, се, и риска за пациентите. Ние бяхме предложили е, е, предложение да се е, премахнат някои текстове, комисията да преразгледа своето предложение а, и заедно с а, а, зелените преразгледахме някои важни текстове от предложението на комисията. Предложихме и изменения, които целят да засилят защитата на гражданите и да улеснят достъпа им до независима а, и адаптирана към потребностите им информация тези изменения от Комисията по околна среда засилват вниманието към нуждите на гражданите, а, а вместо да правят това, да наблягат на ролята на фармацевтичните компании. За това а, ние настояваме тези текстове да бъдат запазени, защото отразяват развитието през последните месеци. По този начин доклада е много по-балансиран от предложението на комисията. Не бива работещите с сферата на здравеопазването да бъдат инструментализирани от фармацевтичните фирми без контрол от здравните органи и да се използват в рекламни кампании, например по повод вакцинирането от страна на фармацевтичните фирми. Трябва да бъдем много бдителни, внимателни, приключвам. И е, това, което се каза за медикаментите, показва е, до каква степен е важно ние да внимаваме, за да не се прокраднат е, такива е, фаворизиращи компаниите нотки. От името на либерали и демократи госпожа Парванова. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, бих искала да приветствам господин Фелнер за чудесно свършената работа. Алди приветства този доклад. Тя залага ясна рамка по отношение предоставянето информация на пациентите за лекарствени продукти. Пациентите трябва да получават обективна информация и трябва да има и ясна а, бариера между информацията и рекламата. След последователно информацията за предписаните лекарства трябва да се регламентира много строго. Необходимо е да има и механизми за контрол на съдържанието и правилното прилагане. Бихме искали също така да споменем нещо лично по отношение на информацията, предоставяна на пациентите. Няма обективна причина тези материали да бъдат изключени по отношение на регламентирането на съдържанието, тъй като лекарите са най-доверените източници на информация. Аз лично би гласувала срещу изменение 88 и се надявам че ще, чрез нашето гласуване ще бъде заета позиция, която ще може да осигури усъвършенстване на тази уредба. Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожи и господа. Бих искал да започна, като кажа, че това е един доклад, който се радва на моята пълна подкрепа. През целия си професионален живот аз съм се застъпвал за това, че всеки гражданин трябва да може да управлява собственото си здраве. И това може да бъде постигнато само с надлежната информация. Както каза господин Шнелхарт, ние непрекъснато водихме битки, за да можем да постигнем напредък по тази уредба, за да могат пациентите да получат информация. Ние всички лесно правим разлика между информация и реклама. Информация, която ни се налага без да сме я търсили. Нека си дадем сметка, че живеем в един глобализиран свят и а, нека не принуждаваме европейските граждани да търсят информация по американските сайтове, да им дадем достъп до информацията. Благодаря. Благодаря и от името на Обединената левица, господин Машталка. Минута и половина. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. И аз, както и моя колега, господин Уски, искам да кажа, че по време на... че съм посветил професионалния си живот на това пациентите да получават по-добра информация. Аз обаче ще изразя някои резерви спрямо този доклад. Когато започнахме да говорим за този проблем, имаше две е, предложения. Първо, новия подход с, нов, с новия комисар, но от другата страна започнахме да работиме по е, документ, по документ, който вече съществува, а дори вие, господин Дали, е, признахте, че този документ не е, е злободневен. Бяхме се разбрали, че ще заличиме и ще отхвърлиме възможността за производителите и е, фармацевтичната е, промишленост да провежда е, информационни кампании, реклами. Затова много, много се очудвам, че колегата Фенот предложи изменение, което беше отхвърлено в комисията, така че това е крачка назад на практика. Ако приемеме това предложение, аз мен ще ми е малко трудно да подкрепа целият документ. Благодаря. От името на Европа на свободата и демокрацията, госпожа Розбак. Благодаря. Както е наблегнато в доклада, най-важното е здравето и сигурността на пациентите. Те трябва да имат достъп до възможно най-добрата и най-пълната информация за лекарствените продукти такава информация трябва да се предоставя както на пациентите, така и на специалистите от сферата на здравеопазването. Трябва да се. Е, много често пациентите ползват информация от е, интернет за да се информират за качествата и за активното вещество. Важно е фармацевтичните фирми да знаят много добре кой носи отговорността и да подават коректна от техническа и научна гледна точка информация без никаква рекламна цел. Разбира се, те трябва да продават своите медикаменти, но да а, носят своята отговорност, за да може пациентите да имат доверие в медикаментите. Благодаря. Благодаря за независимите господин Обермайер. Благодаря. Госпожо председател, най-важното случай е здравето, благоденствието на пациентите – и е необходимо фармацевтичните фирми и ясно да посочват страничните ефекти от съответния лекарствен продукт. Това понякога е много сложно. Понякога медикаментите се използват по, на, по диференциран начин от пациентите. Често информацията в интернет води до объркване, до неясноти. Е, когато става въпрос за авторизирани веб страници. Това не е така, но а, не всички сайтове са такива. За това трябва да направим така, че всякакъв вид информация да бъде ясна, четивна, да бъде разбираема за пациенти, които не са длъжни да имат медицинско образование. Много често се на, на, на, има копия на имитации и фалшификации на медикаментите, затова много ясно трябва да се пациент трябва да знаят какво съдържа медикамента, за да отхвърлят тези незаконни продукти. Моля всички да спазват времето за изказване, защото няма да можем да приключим до полунощ, вече сме закъснели. Продължаваме с господин Татарела, минута и 30. Благодаря. Благодаря. Колеги, директивата, която обсъждаме, цели да хармонизира съдържанието на информацията за лекарствените продукти за всички граждани на Европейския съюз, като избягва всякаква реклама. Така се укрепа правото на пациентите на информация трябва да се дадат еднакви възможности за достъп до информация за медикаментите на всички европейски граждани. Първата цел, основната цел на тази директива е да направи европейските пациенти по-информирани, да знаят какво представляват точно лекарствените продукти. Тук целите, с, целите на фармацевтичната промишленост не са различни. Те също е, имат ползват от една полезна, правилна, вярна информация. В директивата има два основни елемента. С една добра насочена информация ще се позволи на гражданите, на пациентите правилно да използват лекарствата, което ще има положителен ефект върху тяхното здраве, ще намали рисковете от лоша употреба. Второ, правилната и ефективна информация може да засили е, осведомеността на гражданите за а, е, ролята на фармацевтичните продукти и за разходите за тях. Трябва да бъдем много стриктни, защото информацията за медикаментите може да се превърне в скрита реклама и това е много голям риск, който ние трябва да избегнем. Може да се предоставя една псевдонаучна информация с не толкова благородните цели да се ориентира пациентът към купуването на един или друг медикамент. Затова се нуждаем от добри средства за контрол на информацията, кои, особено информацията, която гражданите получават сами от интернет комисията трябва да предвиди условия за контрол на информацията и проверка на нейната точност. Този контрол трябва да се упражнява от независими организации, които ще се занимават с това и по този начин само с това и ще бъдат безпристрастни. Да. Господин председател, господин комисар, колеги, комисарят Дали каза в своето изложение, че трябва да се обърне внимание на потребностите на пациентите. Когато пазара е сложен в центъра на вниманието, както бе в предложението на комисията, ние се умяхме с различните изменения да променим това и сега пациентите са в центъра на вниманието. Пациентите трябва да получават качествена, надежна информация за тези лекарства, които се изписват по рецепта. Аз имам а, подготовка в рекламата, работил съм в такава сфера. Нашата задача е да предоставяме информация обаче. И този доклад заедно с измененията всъщност набляга на тази наша отговорност. Лекарствените средства са един голям дял, лъвския пай от разходите за здравеопазване. И ако ние сме единни, ще постигнем успех. Много благодаря. Сега давам думата на а, Янакодакис. Колко често си мислим какви са страничните ефекти от лекарствата, които приемаме. Често искаме да имаме допълнителна информация за различните болести. Този доклад а, разрешава всички тези проблеми и необходимостта на обществеността от по-добра информация. Необходимо бе да се промени първоначалната насоченост на предложението и да се сложи ударението върху правата на пациентите, а не на възможностите на фармацевтичните компании да предоставят информация. Това стана благодарение на забраната за пряка реклама на лекарства, които се изписват по рецепта. Отдаде се дължимото на задълженията на компетентните органи в държавите. Лекарите отново са е, основен източник на надежна информация. Доклада отправя едно много важно послание към пациентите. Поздравявам докладчика, че се справи с това тъй трудно досие и предложи една много обхватна директива, която подкрепям изцяло. Благодаря. Сега давам думата на господин Морканайт. Господин председател, господин комисар, колеги в Европейския съюз, много често говорим за правата на потребителите, на пациентите и възможността да се грижат за собственото им здраве. Но ние, политиците, отговаряме за това те да бъдат защитени от ненужна или погрешна информация. Така че много често не, не знаем каква е разликата между информацията, която им се предоставя и рекламата. Затова аз подкрепям строгото разграничение между, двете, е, между двата вида информация. Що се отнася до скритата реклама, ние трябва да, защ, да, да защитиме на пациентите от подобни а, практики, но ние също така трябва да предоставим защита и на лекарите срещу това за да можем по този начин да осигуриме по-добри условия за здравеопазване на нашите пациенти и по-добро здраве в Европейския съюз. А сега давам думата на господин Кан Брок за една минута. Дами и господа, Директивите за лекарствени средства не са били изменени в продължение на 10 години. Аз изцяло подкрепям а, предложението инфо... пациентите да бъдат информирани, за да могат да участват в а, процеса на взимане на решение и да бъдат отговорни за своето здраве. За това обаче те трябва да разполагат с необходимата информация. Информация относно лекарствените средства и особено онези, които се са само по лекарско предписание. Разбира се, подобна информация трябва да има в, на хартия, но трябва да има и по интернет. Тази информация трябва да бъде ясна, точна, надежна и е, достъпна. Благодаря на докладчика за свършената работа и аз ще подкрепа този доклад. Благодаря. Госпожа Вайсбергер, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика, господин Фелнер и на докладчиците в Сянка, които работиха в, при доста трудни условия и въпреки някои съпротиви, постигнаха много добър резултат. Предложението на комисията е подобрено, избягва се абсолютно всякаква реклама, няма, информацията трябва да. Но информация трябва да се иска активно от пациента. Пациентите трябва да бъдат подпомагани, когато желаят да се информират. Те трябва да са в центъра на нашето внимание. В Комисията по околна среда и здравеопазване, както и Комисията по вътрешния пазар се бори да се гарантира точна, ясна информация на веб страниците в интернет, защото, защото много често там информацията е некачествена, неясна. Затова тя трябва да се контролира. Фармацевтичната бдителност налага това. Предвиждаме разпоредби, които описват точно какво трябва да съдържа информацията, листовката и опътването за, в опаковките на лекарствата. Струва ми се, че и господин комисар, и вие вървите в подобна посока. Искам да разбереш, приемате ли нашите предложения. Сега думата на госпожа Гростет, минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя нашия докладчик Кристофър Фелнер за отличната работа, която върши вече месеци наред по този доклад. От години очаквахме този текст – най, а, депутатите, които са най-отдавна тук, си спомнят, че когато преразглеждахме фармацевтичното законодателство, искахме да гарантираме информираността на пациентите за медикаментите и лечението, но тогава стана едно объркване с месеца между реклама и информация. Днес този текст позволява да се избегне скритата реклама, и тук не става въпрос на правото на фирмите да комуникират, а на правото на пациента да има достъп до информация. Логиката е точно обратната и тук приоритетът е пациентът. Тук при поискване се подава информация, това намалява каналите и рисковете от реклама. Пациентите сами ще търсят информация, тя няма да бъде налагана от радио, вестниците или списанията. И тук е именно разликата с рекламата. За това е необходим предварителен контрол на някои информации, който да се извършва от националните органи и е, това да позволи създаването на специализирани обективни интернет веб страници, както и използването на информация на хартиен носител, която също да бъде специализирана. Това ще гарантира една обективна, точна информация, която пациентите очакват отдавна. И за това съветът трябва да поеме своята отговорност и да приеме тези текстове. Не можем да допускаме публикуването на каква да е информация на веб страниците. От 10 години очакваме решението на съвета. Благодаря. Благодаря. Госпожа, Ме... госпожа Месарош. Господин Месарош. Господин председател, Госпожо председател, господин комисар, аз също благодаря на докладчика господин Фелнер, защото отдавна се нуждаехме от разборедба, която да <clears throat> определя информацията, която, до която може да има достъп пациента. Тази информация да е качествена и да може инфо, пациента, след като е получил необходимата информация, да продължи своето лечение, с, познавайки и знайки за какво става дума. Под, под, по този начин всеки ще си поеме отговорностите, включително и производителите на лекарствени средства. Защото днес се сблъскваме с проблеми като свръхконсумация на лекарства, недостатъчна информация в някои държави членки, елементарна информация е недостъпна и това води до едно несправедливо и не, отношение към пациента и неравнопоставеност на пациентите в Европейския съюз. Има, разбира се, тради, традиционните канали на информация а, и по-новите. Но тук не, не става дума за а, правото на производителите да информират или да заливат с информация пациентите, а правото на пациентите да изискват информация. Е, нека не забравяме също, че става дума за лекарства по лекарско предписание, т.е. лекаря, който ги предписва, трябва да бъде първия източник на надежна информация. А сега преминаваме към процедурата спонтанно изказване. Госпожа Ройтова за една минута. Благодаря ви. Бих искал да благодаря на докладчика за работата свършена, за, за работата, която е извършил, за по-надежна информация за пациентите в качеството си на е, лекар мога да кажа, че трябва да внимаваме много с рекламата по интернет, защото тя много често може да бъде подвеждаща и е, не само да заблуждава, но много, но понякога да, да бъде и е, да има и тежки последици. Това а, беше включено в моя доклад относно доверието на пациентите към. Госпожо председател, колеги, докладът а е изключително важен, защото ще позволи хармонизирането на европейското законодателство за достъп до информация за лекарствените продукти и това ще позволи на пациентите да получават допълнителна и по-точна информация за медикаментите. Информацията на веб страниците трябва да бъде ясна и независима да бъде проверена и авторизирана от компетентните национални органи, за да се избегне скритата реклама в полза на една или друга фармацевтична фирма. Необходимо е да се е, отдели особено внимание на информацията в листовките, опътванията Важно е фармацевтите да могат да информират точно пациентите, които трябва да знаят точно какво представлява дадените лекарство. Господин Роси, две, една минута. Госпожо председател, колеги, Смятам, че регламента е положителен, защото целта е да се създаде хармонизирана рамка за нерекламната информация на, за продукти, които се дават по лекарско предписание, а, като се гарантира достъпа на а, гражданите. Тук се прави много ясно разграничение между информация и реклама. И е, е, е много важно да се, спа, да се знае, че основният източник на информация е лекарят. и а, е, тук се до, е, е, допълва това с рекламата за граждани. И последния, госп, госпожа Магина. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Всички бихме искали пациентите да използват наличната информация. Трябва да повишим осведомеността на гражданите за това как могат да ползват информацията. Подкрепям казаното от колегите за това, че не бива да се прави реклама на средствата. Но предоставянето на качествена информация е най-добрата реклама за едно лекарствено средство. И това е ясното послание, което може да бъде отправено. Разбира се, че е необходимо общопрактикуващите лекари да предоставят научна информация на гражданите, на пациентите, но това често не се случва по най-добрия начин. Освен това, трябва да има яснота относно разпределянето на лекарствените средства в различни различните възрастови групи. А, предписва се нещо и дълги години никой не преразглежда случая. Това е свързано с редовния преглед на начина по който се лекуват пациентите. Благодаря. Благодаря. Сега искам да дам думата на комисаря Дали. Благодаря ви много. Наистина Чудесно е да се види такава ангажираност с положителен знак и постигането на съгласие, че е предприето необходимото, основните принципи, върху които стъпва това предложение, също са ясни. Аз казах вече по-рано, че е изключително важно да преместим насоката на първоначалното предложение и да заложи то на пациентите, на тяхното положение. Следя внимателно дебата в парламента. Разговарял съм с много от вас, за да можем да преценим какво всъщност се има предвид и смятам, така както вече казах в първоначалното си изказване, че документа е много положителен и би следвало да стъпим върху него, за да постигнем окончателно съгласие ще повторя някои от нещата, които вие вече заявихте. Що се отнася до предварителния а, контрол, а, който спомена господин Декампо от а, Европейската агенция по лекарствените средства, мисля, че сроковете, които са предвидени, са прекалено а, строги. Ние предлагаме 60 дни. Интернет наистина е една а, много тежка задача и е от жизнено важно значение пациентите да получават информация, но всички си даваме сметка, че е изключително трудно да бъде наложен а, контрол. А, господин а, Босой спомена въвеждането на ня... уредба в интернет, въвеждането на мерки за контрол. Това трябва да го направим. Също така, лекаря трябва да продължи да бъде основен източник на информация в взаимоотношенията с пациента. Господин Шнелдхарт наблегна на това. И е, госпожа Първанова го спомена това. И господин Пърно. Но е, фармацевтичната индустрия не бива да се превръща в основно средство. В същото време обаче трябва да има обмен на информация. И, както каза госпожа Росбах, информацията, с която боравят лекарите, също трябва да бъде обективна. Последният ми коментар е свързан с този портал за различните е, заболявания. Трябва да ви кажа, че що се отнася до лекарствените средства, по линия на фармацевтичната бдителност вече са предвидени такива възможности, такива законодателни актове, които ние предлагаме. Що се отнася до заболяването, нещата са малко по-сложни вече разполагаме с а, такъв а, портал, но той не обхваща целият спектър от заболявания. Предприяти са стъпки да бъде намерено решение, но се оказва изключително сложен проблем а, и много обхватен проблем. Искам да ви благодаря за свършената работа по това досие. Бих желал да благодаря още веднъж на докладчика, на съдокладчиците за това, което са постигнали. И както вече казах, надявам се, че ще имаме документ, по който да можем да работим съвместно. Сарио. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на докладчика за две минути. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че комисара подчерта, че е, под достъпа до информация е, е много различен в различните държави е, членки и че целта е, трябва да бъде е, е по-хармонизирано. Е, в Швеция ние не разполагахме дълго години с една система наречена ФАС. Не мога да кажа, че някъде е по-добра или по-лошо, но а, важ... важното е Швеция да може да запази своята система ФАС, а другите държави членки да създадат или внедрят подобни системи. А, защото Нека не забравяме, че, че, че днес а, промишлените предприятия ни, до днес не бяха задължени да предоставят информация за лекарствата, които произвеждат. А това е сега влиза в този документ. Радвам се, че комисията а, така работи. А, сериозно по въпроса. Но мисля, че дори комисията да твърди, че има някои резерви по някои предложения в доклада, мисля, че сме много. Нашите позиции се, при... се приближават колега каза, че не трябва да има да се прави изключение за информацията, която се предостава от лекарите. Мисля, че лекарите, след като се запознаят с информацията, която е предоставена от производителите, могат да предоставят тази информация на пациентите, включително и ако информацията е на друг език. Но мисля, че лекарите трябва да имат възможност да решат каква информация да предоставят на пациента, тъй като те поемат отговорността за, си за това. Благодаря ви. С това приключваме дебата. Ще гласуваме този доклад в сряда в 12 часа.